Okay, colleagues, um, we're going to make a start. Уважаеми колеги, нека наистина започнем. Първа точка е приемане на дневния ред. Ако няма възражения, дневният ред се одобрява. Уважаеми колеги, решихме, че на това понеделнишко заседание трябва наистина да се опитаме да поработим още върху миграцията. Е, за съжаление нямаме превод на всички езици, датски, гръцки, ирландски не са включени. Господин Киркхов се обърна към мен преди заседанието. Това е нещо друго, което трябва да ви кажа. Е, за да ме уведоми, че има някои проблеми с системата и за миграция в Гърция. Това е заради економическите трудности. Той ми изпрати електронно съобщение, в което всички тези проблеми са изброени и подробно описани може би и представителя на Генерална дирекция вътрешни работи от Европейската комисия ще поговори за тях. Уважаеми колеги, мисля, че това е важна информация. Не знам доколко ми обръщате внимание в момента, но трябва да й обърнем внимание. И тъй, да преминем към основното за днес. Трета точка – Европейската програма за миграция. Ще чуем представене от Матия Срюте, генерален директор в Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи. Той ще представи предложението за решение на съвета за времени мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция. Ще представи проект от доклада по трета точка. Веднага ще дам думата на господин Рюте. Благодаря ви, господин председател, скъпи Клод. Почитаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да ви представя пакета от мерки за изпълнение, изготвен от комисията и представен на 27 май тази година. Комисарят Аврамополос представи дневния ред в областта миграция. Знаете, че са предвидени 50 дейности. Първият пакет от мерки за изпълнение беше изготвен две седмици преди самия дневен ред в областта на миграцията. Има 6 основни точки, на една от тях ще се спре малко по-подробно след малко. Нека кажа и няколко думи за тема, която е в фокуса на обществения дебат схемата за спешно презаселване на мигрантите. Преди да обсъдя тази тема, трябва да кажа, че едно нещо е ясно – Обществеността обикновено говори само за бройките и квотите, докато дневният ред за миграцията предполага холистичен подход. Подход, който се основава на структурата от четирите стълба. Би трябвало да обхванем и законната миграция. Знаете, че през последните няколко седмици се води оживен политически дебат, тъй като се обсъжда най-вече презаселването и пренасочването на мигрантите. Но какво предлагаме ние Съгласно член 73 и параграф 8 на договора, ние искаме да покажем солидарност към Гърция и Италия чрез схема за спешно презаселване на 40 000 души, които имат неоспорима нужда от международна закрила. Връщам се и към казаното от вас за писмото на господин Киркхоп. Наистина в Гърция има огромен наплив на хора, търсещи обежище. Те идват от към Турция, преди това са прекусили морето, насочват се към гръцките острови. Е, по самите острови е много трудно хората да се справят с прииждащите бежанци, над 50 хиляди до сега по различните острови. Имаме източно-средиземноморския маршрут и маршрута в Средното Средиземноморие – но пак се връщам на нашето предложение. То е за осигуряване на презаселването на 40 000 души, които имат нужда от международна закрила. Те се поделят между Гърция и Италия. Бихме искали на практика да се покаже европейската солидарност, като също така се отчете отговорността на съответните държави и членки да подобрят своите системи за обежище и закрила. Разчитаме на вашата помощ. Надявам се да мобилизираме 240 милиона. Това е по 6000 на презаселен емигрант. Освен това ще имаме и оперативната подкрепа чрез службата в областта на обежището и други механизми. Много ми е приятно да отбележа, че дори Европейския съвет прие тази цифра от 40 000. Иначе е ясно, че има разногласия между съвета и комисията по отношение на самия механизъм, но така или иначе целта вече е одобрена и от Европейския съвет. Надяваме се бройката да бъде наистина покрита. Тази сутрин разговарях с представители на държавите членки Системата за преразпределение, разбира се, подлежи на договаряне. Ще видим какви ще са цифрите, които ще предложа държавите членки. А вие, господин председател, се надявам, че ще обмените някои, няколко думи с министрите на неофициалния съвет след няколко дни. Ние също така обещахме да съставим постоянен механизъм в бъдеще. Той, разбира се, ще бъде одобрен чрез съвместното вземане на решения. Ако ми позволите, нека поговоря отново за тези 40 000. Представете си един чайник – парата се вдига и ви трябва клапан за изпускане на парата. Именно това е този механизъм за спешно презаселване. Изпускаме парата, но това, разбира се, е мярка по спешност. А ние бихме искали през следващите няколко месеца, е, като говорим за миграцията към Европа, да направим и преглед на нашата система, да видим как работи тя. В момента схемата, която предлагаме е в рамките на Дъблинския регламент. На второ място Европейска система за презаселване 20 000 места за 3 години – Надявам се държавите членки да поемат е, ангажименти, за да можем да изпълним този план. Тук ще работим заедно с Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците. Заделили сме и конкретна сума на бежанец. Ако ми позволите, ще кажа само няколко думи тази схема за презаселване, тъй да се каже другата страна на монетата на плана за борба с трафика на хора. От една страна искаме да изкореним маршрутите на трафикантите, но от друга страна искаме и да помогнем на хората, които идват в Европейския съюз – 20 000 е бройката, предложена от Върховния комисариат на ОНЕ. Всичко това е записано в Европейския дневен ред за миграция. До 2020 година трябва да осигурим презаселването на 20 000 хора всяка година. Борбата срещу контрабандата на мигранти. Тук също са предвидени различни дейности. Има четири основни рубрики. Правосъдна система, подобряване на обмена на информация. И тук трябва да се работи в много тясно сътрудничество – с мисията на ОПСО. Те всъщност ще съберат и необходимата информация. Като се борим с трафикантите на хора, трябва да помагаме и на уязвимите мигранти, като сътрудничим с трети страни. Няколко примери мога да ви дам. На първо място ще разгледаме правовата, законовата рамка и санкциите за престъпниците. Необходимо е всъщност да криминализираме тези деяния, деянията на трафикантите на мигранти. На второ място трябва да работим по самите финансови разследвания – за да можем да проследим пътя на незаконно придобитите пари. На трето място необходимо е да се види какви са начините за комуникация между контрабандистите и разбира се кампаниите за обществено осведомяване. Те трябва да отидат и по-далеч от Европейския съюз. Четвърти елемент в този първи пакет като вече мога да ви кажа, че работим и по следващия пакет. Това са насоките на комисията за снемането на пръстови отпечатъци. Ние се опитваме да уеднаквим европейските практики. На 16 юни заседавахме с държавите членки и всички стигнахме до извода, че съставения документ всъщност отразява най-добрите практики относно прилагането на регламента на Евродак. Петият елемент е преразглеждането на оперативния план на съвместната операция Тритон. Нещо, по което говорим откакто съм дошъл е, в Европейската комисия. Ние трябва да се стремим най-вече да спасим човешкия живот – за жало станахме свидетели на много тъжни събития, но именно те през месец април до някъде помогнаха за мобилизирането на операция Тритон. Ние също така разширихме Тритон на юг – региона, който се покрива от спасителните операции, е вече доста по-голям. И нека кажа, че също така са заделени повече средства, пак благодарение и на вашата помощ. Но нека споделя нещо, което за мен е странно. Между 1 май и 30 юни сме засекли 300 инцидента. Двеста случая на издирване и спасяване. Спасени са много човешки живота. Има само два смъртни случая през целия период – Както виждате, промяната е съществена. Мисля, че и вашата комисия се бори за това. Говорих вече и за мисията на ОПСО и за УНАФОР, операция, която започна на 22 юни. И накрая Нека кажа, че за нашия подход е много важно и обхващането на законовата миграция. Затова тук започнахме консултации по издаването на синя карта. Общественото допитване започна преди няколко седмици. Необходимо е да се преразгледат процедурите за синята карта. Общественото допитване продължава до края на месец август, 23 август по-точно. Пак ще ви помоля да подкрепите това допитване, за да получим възможно най-голям брой отговори. Благодаря ви, Матарис. Е, спомена се тук, че тази седмица предстои съвет на министрите по вътрешните работи и правосъдието, на който се надяваме да постигнем напредък по механизма за преместване, така че ми се ще е от сега да структурираме е, разговора. Госпожа Келър е, разбира се, докладчика. Сега да, да проведем дискусия помежду си. Е, преди всичко е, Люксембургското председателство възнамерява да поеме инициатива. Аз и госпожа Келър възнамеряваме да участваме, да присъстваме на, на съвета. Е, и сега бих искал да дам думата на госпожа Келър, след това на, на колегите по стратегическия доклад за много кратки изказвания, но моля да бъдете кратки наистина е, тъй като вече доста е дълъг списъка на желаещите да се изкажат. И освен това имаме двама външни е, оратори. Е, тяхното изказване ще бъде много интересно. Те са представители на организации на корабособственици. Нека сега да, да чуем люксембургското председателство фактически. Благодаря, господин председател. Позволете на председателството на съвета да каже няколко думи по е, програмата за миграцията, както и няколко думи за е, програмата за преместване на търсещите обежища. Е, програмата на комисията е солидна основа. Разговорите и консултациите, проведени до сега от председателството, сочат за необходимостта от задълбочен размисъл, а от друга страна положението на място, на, на терена, налага бързи действия. Като председатели на съвета ние е, ще положим всички усилия за решаването на тази задача с подкрепата на държавите членки. Политиката ни ще бъде всеобхватна, не би следвало да се стига до диспропорции по отношение на миграционните потоци. Трябва да бъде равноправна, справедлива, е, в това число от гледна точка на, на личните ресурси. Ето защо ние ще предоставим необходимите средства в един пакетен е, порядък, е, водени от отговорността, е, солидарността, законността и международното сътрудничество. Днеш... <clears throat> Планът ни към, към днешна дата предвижда поне три направления на дискусията, която предстои на, на съвета на министри по вътрешните работи и правосъдието, за трафика на мигранти, за тяхното заселване и преместване, по-нататък за вече през месец декември за е, визовия режим и накрая през декември за външните граници. Ще е, бъдат активизирани е, пунктовете за връзка, офицерите за, за връзка, многоцелевия център в Нигер, Евродак, въпросите за реадмисията и връщането. След Европейския съвет председателството възнамерява да започне бързо работа по един списък на държавите, които се смятат за сигурни по смисъл на международните конвенции. Що се отнася до среща на най-високо равнище в Лавалета, вече работи работна група за общи действия с африканските ни партньори. Освен това предстои Министерска конференция на високо равнище за Балканския маршрут и Освен това, председателството се ангажира да положи всички усилия по въпроси като е, научно-изследователските работници и студентите или непредружаваните непълнолетни. Едва ли е необходимо да подчертавам колко е важно да постигне напредък по тези въпроси. И накрая позволете ми няколко думи за преместването и презаселването. Всички сте запознати с заключенията на Европейския съвет. Едва ли е необходимо да наслизам в е, подробностите на този текст. Е, имайте предвид, че що се отнася в частност е, до решението на съвета за временни мерки за преместване на търсещите убежище, вече се работи. Първата работна група заседава миналата седмица. Постоянните представители Корепе <clears throat> посветиха тази сутрин специално заседание на този въпрос а тази седмица и идните седмици предстоят нови заседания. Сред срещите, които са предмет на разговора, можем да кажем редовната оценка на групите на ползващи се със статута, въпроса за вторичните движения, оперативната подкрепа за Гърция и Италия, както и всички въпроси, свързани с социално-економическата интеграция на заинтересованите лица. Що се отнася до числата е, и до поетите ангажименти. Това, което произлиза от Европейския съвет е недвусмислено. Люксембургското председателство започна консултации с държавите членки, те са в ход. Работим с цялата решимост да постигнем резултат до края на месец юли, което ще отбележи е, важно постижение. Е, съветът, не е, извънредния съвет тази седмица, ще отбележи също така важен принос към този въпрос. Благодаря. Госпожа Келър има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря е, на комисията, на председателството. Е, Европейския съвет проведе много интересна дискусия и е, обаче трябва да кажа, че аз лично бях е, разочарована що се отнася до нещо с символичен характер. Всички се питахме, може ли Европейският съюз да приеме механизъм за солидарност и една държава членка е, крайно разочароващо наруши тази солидарност. А всъщност е, солидарността остана доброволна, но как ще действа една доброволна солидарност, аз не съм съвсем наясно. Та мисля, че с този доклад ние като Европейски парламент и особено като, миси, като Комисия по правата и свободите можем да отправим категоричен сигнал към държавите членки. За съжаление, предвид това, че механизмът е при изваредни ситуации, нашето мнение не е решаващо. Но ще се върна на този въпрос. Важно е във всеки случай да отправим ясен сигнал и да поискаме задължителен механизъм. Механизъм със задължително действие. Вече сме го правили в резолюции на Европейския парламент, не на последно място. По последната от 28 април тази година, в която настояваме за задължителни квоти за разпределението на търсещите обежище между всички държави членки. Това трябва да повтаряме непрекъснато и да направим така, че нашият глас да не заглъхне в интерес на солидарността. 40 хиляди е, споменати от е, комисията. Да кажем, че държавите членки са се ангажирали да приемат такива 40 хиляди търсещи убежище от Италия и Гърци. Тази бройка обаче комисията само взема онези, които са поступили от 2014 година насам. Ако погледнем какво става на място обаче, през първите месеци на тази година числеността на е, иммигрантите расте в сравнение с миналата година. Ето защо можем също така да отправим посланието, че няма да спрем до 40 хиляди. Като разбира се, ще работим на основата на предварително предложеното от комисията. И за сега поне би трябвало да се ориентираме към 50-на, хиляди е, души за преместване е, и с Европейския съюз от Италия и от Гърция. И е, още една цифра. Гърция тази година, в сравнение с периода, същия период от миналата година, посреща 6 пъти повече иммигранти. И с това, вероятно, вече изпреварва Италия. Така че изключително важно е да проявим солидарност и а, този въпрос има изключително символичен а, смисъл а, и не бива да а, занижаваме амбициите си. Освен за, каче... за количеството, трябва да говорим и за качеството. Вече има един пример за успешно преместване проекта Еорема или Еврема в Малта от преди известно време. Има какви полки да се извлекат от този пилотен проект не се оказа толкова благополучен този проект за Малта, впрочем. И а, това до някъде се дължи на факта, че на мигрантите се гледа като на бройка, а, които да бъдат премествани насам натам из държавите членки, без каквото и да било съгласуване. Впоследствие имаше значително вторично движение на мигранти, макар и държавите членки да са на мнение, че трябва всячески да се стараем да избягваме вторичните движения, да просто става как? Мисля, че ако кандидатстващия за убежище е изразил предпочитание, свързано с някакви е, семейни, роднински връзки, с е, е, ползване на определен език, с наличието на някаква местна, близка до него общност. Това би трябвало да се отчете. Не, че във всеки случай трябва да, да се прави това. Това не е неотменимо право. Но винаги, когато е възможно, би следвало да се стремим към отчитане предпочитанията на самите хора. Така че те по-лесно да се интегрират в страната домакин и да се избегнат вторичните движения. Освен това, трябва да имаме предвид и предпочитанията на държавите членки – ако двете, двете предпочитания съвпаднат, толкова по-добре. Така ще осигурим максимално висока степен на интеграция. Ето това, това е особено важен е, урок от е, е време от е, пилотния проект в Малта. И тази полка трябва да бъде е, послушана, за да гарантираме успеха на по-нататъчните си действия и да насърчаваме по-голямата солидарност между държавите членки. Така че качеството, а не само количеството. По-нататък е, казах вече е, въпроса за извънредните ситуации, понеже мярката е от извънреден характер – е, от парламента само се взема съвещателно мнение. Мнението ни не е задължително и ние не играем в случая ролята на съзаконодател. Ето защо ние трябва да подчертаем, че парламентът приема този режим на работа само предвид изваредните обстоятелства. А комисията междувременно се ангажира да представи постоянно действаща схема за преместване на търсещите убежище до края на тази година. И аз с нетърпение очаквам комисията да внесе това свое предложение, по което вече парламентът ще играе обичайната си роля на съзаконодател. Трябва да кажем обаче, че ако комисията не спази срока, поставен от самата нея, то парламентът ще разгледа възможността за доклад по своя инициатива. Парламентът е законодател. Той не е просто съвещателен орган. Ето това са основните е, аспекти на доклада. Колегите докладчици в Сянка са запознати с е, пълните версии, добре познават е, текста. Очаквам вашия принос, вашите предложения. Знам, че сроковете са крайно съкратени, но съветът има своя ритъм на работа е, и наистина трябва да се бърза, за да постигнем необходимия резултат. И най-сетне бих искал да благодаря на своите е, сътрудници, на, на секретарята, без чиято помощ не бихме стигнали до тук. Мисля, че поставихме рекорд за най-бързо изготвен проекто доклад. Благодаря на всички ви за съдействието. Това е почти като е, реч в, вечерта на Оскарите. Аз, ако мога да коментирам в този дух, бих благодарил на всички ви за това, че се съгласихте да се съберем тази вечер в понеделник още в Страсбург. Знам колко е трудно, е, но, но това се налага от съкратените срокове. И така, колеги, чухме е, докладчицата, чухме председателството на съвета, Европейската комисия. Сега е ваш ред. Можем да започнем с докладчиците. Е, Роберта Мицула, за съжаление, не можа да, да присъства, но от нейно име ще говори Жером Ленарс. И моля, колеги, да се придържате към около две минути на човек. Наистина списъкът ни е предълъг, толкова по-добре, но и времето, знаете, е, е малко. Е, всъщност и, и, и, по, и по двата доклада, нашата, нашата основна докладчица говори и, и по двата доклада, така че трябваше да я дам малко повече време. Да, аз а, Роберта се опитва а, да си пробие път до Страсбург, а, да се надяваме по някое време да, да се присъедини към нас. Тя далеч по-красноречиво би развила нашите идеи в сравнение с мен. Що се отнася до преместването, до механизма за преместване? А, мисля, че ни се представя възможност като Европейски парламент. Наистина съгласен съм с докладчицата, че резултатите от заседанието на съвета бяха до някъде разочароващи. Аз смятам също така, че и че атмосферата, в която са протекли е, разговорите, поне от това, което се чете в е, пресата, е, не е повод за особена гордост. И аз се надявам докладчицата и колегите докладчици в Сянка от Европейския парламент да проявим по-висока степен на единство и едино, единомислие е, за да отговорим на въпросите, които ни задават европейските граждани. Не съм особено удовлетворен от предложението на комисията за, за преместването, но трябва да си даваме сметка, че това е само един от елементите в програмата за миграцията. И разбира се, за да заработи тази програма, абсолютно задължително е всички елементи е, да бъдат реализирани на практика. В това число да се противодейства на организираните престъпни групи в рамките на мисиите по обща политика за сигурност и обрана е, в е, Нигер да, да се работи да, да се работи по Евродак, да се насочим към основните първо причини на явлението. Какво можем да направим ние като Европейски парламент? Тази идея за предпочитанията на мигрантите е важна, интересна идея по повод на, на тяхното преместване, е, особено имайки предвид полуките от Малта. Но предпочитанията на мигрантите все пак не могат да бъдат вземани в пълния си обем, така да се каже, и във всеки отделен случай. Тук не става въпрос за меню, за свободен избор е, и ако някои предпочитания не могат да бъдат удовлетворени, все пак ще трябва да се търси начин за решаване на отделния случай. Значи, да, да отчитаме предпочитанията, но това пък да не води до една прекомерно тежка административна процедура, която да затруднява осигуряването на закрила на онези, които са крайно нуждаещи се от нея, без излишна бюрократизация. това е своеобразен експеримент, да. Е, и комисията междувременно ще работи по един постоянен е, механизъм за извънредни ситуации, макар това да звучи до някъде като оксиморон. Е, много се радвам, че комисията във всеки случай възнамерява да даде пълни със законодателни правомощия на парламента по този повод от една страна става въпрос за извънредни действия, от друга страна за експериментални действия. Е, и това трябва да се има предвид. Лично аз съм за е, система с задължително действие, както се каза и в нашата резолюция от 28 април. Но сега не е моментът, мисля, да начеваме разгорещен спор относно числата относно броя е, за разпределение. Далеч по-важен от този въпрос е въпросът за успешното експериментално прилагане на предложения механизъм, от което да почнем да изличаме полуки е, за разработването на постоянния механизъм за преместване. Та, аз очаквам с интерес по-нататъчната си работа с колегите, докладчицата и, и докладчиците в сянка по това изключително ефективно дело. До сега не съм виждал толкова стегнато да се работи по, по доклад. Надявам се така и да продължим. Благодаря. Вие всъщност говорихте е, и в качеството си на докладчик Сянка, не само от името на госпожа Мецо, а сега се сил. Са докладчик по доклада по собствена инициатива. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за измененията, които са прияти от нея и са включени в доклада. Докладчицата направи много важни предложения. На първо място става въпрос за засилване отговорността при разпределянето на квотите. Предвиждат се нови разпоредби, като се предвиждат и предпочитанията свързани с това в коя страна да бъдат приети бежанците. Докладчицата подчерта, че е щяло да бъде по-добре да се вземе предвид броя на бежанците, които са били обект на мерките за преместването. Докладчето освен това спомена и спешните мерки и че трябва да се инвестира в изграждането на съответната инфраструктура. можем да кажем нещо и а, по работата на моята а, колега Роберта. Из... При изготвянето на доклада по собствена инициатива искаме да се придържаме към заложения график, но това е трудно. На следващо място Искам да кажа, че ние обсъдихме темата с всички колеги в комисията Либе. Освен това, днес се обсъжда темата за легалните възможности за навлизане на територията на Европейския съюз има възможност да се изготви текст, който да е приемлив за всички държави членки. През последните дни се състояха различни срещи, но както беше казано вече, дейностите, свързани с спасяването, трябва а, да бъдат подкрепени със съответния човешки финансов а, капитал. Различни мерки а, са предприяти в рамките на Европейския съюз. Тъй като има проблеми с економиката, в Европейския съюз наблюдава тенденцията за намаляване на легалната миграция. Но пък нелегалната миграция се увеличава. хората бягат и търсят убежище в Европейския съюз. През последните месеци се постави акцент върху реадмисията. Говори се и за репресивни мерки. Но ние в Европейския парламент смятаме, че не може тази политика за реадмисия да се изпълнява хаотично. Трябва да се спазват съответните разпоредби. Комисията трябва да приложи превентивни мерки, така че да, могат да мога държавите членки да прилагат и мерки за преместване. Благодаря ви. Благодаря, Сесилия Люк също искаше да каже нещо. Моля ви, колеги, да вземете преди това, че времето ни е ограничено. Има много желащи да вземат думата. Механизма за преместването ще бъде обсъден на срещата на върха. И както Ска Келър спомена, има и механизъм за консултиране. Ще има среща на ПВР в четвъртък и ще бъде обсъден механизма. Госпожа Холмайер е следващия оратор. Ich habe eigentlich zu dem По темите имам два основни въпроса. Първият въпрос към господин Руте. Смятате ли, че ам, възоснова на решението, взето от правителствените ам, глави, ще се стигне до един механизъм за нормализиране на кризата като няма да се вземат предвид само някакви определени цифри и данни, ами ще се вземе предвид и това, коя държава членка е подложена на прекомерен миграционен натиск и не може да се справи с него. Сега има нова гореща точка в е, Сицилия и в Унгария. Въпросът е, е, е има ли достатъчен е, персонал наличен, който да се е, справя с създалата се ситуация. Не може персонала да се премества от е, една гореща точка на друга. Трябва да се е, знае какво точно се случва, за да може да се осъществява и адекватно сътрудничество между държавите членки. Да, госпожо Холмайер, вие сте много права. Е, господин Руте ще отговори е, на края на зададените въпроси. Следващия оратор. Благодаря. Като имаме предвид някои от публичните дебати, Наистина е добре, че господин Рута още веднъж подчерта, че е необходимо да има холистичен подход, свързан с миграцията и а, няма смисъл да се очертава само една мярка. Ние можем да постигнем напредък само в цялата област на миграцията, ако работим по всички въпроси по тези за преместването, справянето с трафика на хора и така нататък. В същ, като Същевременно се поема ангажимент в различни области и само така може да се отбележи напредък. Относно Гърция, ако съм ви разбрала правилно, казахте, че има проблем, защото има ам, мигранти, които стигат до отделните острови, а не до, до континенталната част и е много трудно централизираната система да се справя с този проблем. Но може би е по-лесно от тази гледна точка да се а, отвори оградата между Гърция и Турция на едно определено място, за да могат беженците да преминат през точно това място, да има едно общо място или един общен пункт за приемане на беженците. Относно финансовата помощ, 6000 евро, когато говорим за преместване. Знаем, че жизненият стандарт в държавите членки е различен, така че 6000 евро в една държава членка може да са много, но в друга, друга държава членка може да са нищо. В същото време някои държави членки са е, подготвени да работят в областта на миграцията в по-голяма или в по-малка степен. необходимо е да на да създадем нов механизъм или да създадем друг механизъм, за да видим до каква степен държавите членки ще имат нужда от допълнителни средства. Следващия въпрос, свързан с коефициента за разпределение, като се вземат предвид желанията на бежанците. Крайна сметка може се окаже така, че няма как да вземем предвид желанията на бежанците да ги питаме ли, имате ли ем, някои държави, които предпочитате, защото там имате роднини, семейството ви е там или така нататък. Относно броя на преместените лица. Трябва да се Сравнява цифрите между отделните държави членки. Говорим за 40 000 На фона на общия брой това е направо смешно, защото някои държави членки, някои други държави за Европейския съюз са приели повече отколкото ние в Европейския съюз. А, така че тази цифра 40 хиляди е малко абсурдна. От друга страна, ако можем да започнем с 40 хиляди и всички държави членки вземат участие, това ще е добра новина. Но трябва да се вземе преди, че от всички държави членки имат различни проблеми. Необходимо е да започнат да се обменят най-добрите практики, да се изложат проблемите на масата защото Европейския съюз е стъпил на общи ценности и принципи. И знаем, че а, живота не може да е само розов. Аз а, явно не се справям добре с председателството на заседанието или вие просто ме а, игнорирате. И на следващо място Искам да кажа, че има и друг списък с оратори, които искат да вземат думата. И още нещо, имаме гости сред нас, които също трябва да се изкажат. Значи, вие трябва да се изказвате в рамките на минута и половина до две минути. Знам, че темата е важна, но моля ви, опитайте се да се вместе в това време. Има много колеги, които е, искат да говорят, но не винаги получават тази възможност. Е, Сесилия, твой ред е, моля те до две минути. Благодаря, Клод, благодаря на комисията за направеното представяне и за поети ангажимент. Това е впечатляващо. Аз обаче все още се съмнявам дали ще можем да създадем правно обвързващи инструменти или нека си се има предвид позицията на съвета? Дали комисията ще може да създаде система за преместване, която да не е задължителна за държавите членки? Или как предвиждате, че ние ще гарантираме, че всяка държава членка наистина участва и поема своята отговорност? Нека да ви кажа истината. На мен вече ми писна. Ам, и чувам, че държави членки в Европейски съюз – говорят за ам, изграждането на стени в Европейския съюз. А, има публични изказвания, че няма да се приеме нито един бежанец на съответната територия на държавата членка. Говорим ли тук за европейска солидарност или не? Знаете какво се случва в Гърция. Ние трябва да ам, прехвърлим европейската солидарност на следващото и ниво подкрепям това, което каза Ска Келър и смятам, че предложението е много амбициозно. Европейския парламент трябва да запази тази амбиция, да поеме своя ангажимент. Ние трябва да ам, накараме държавите членки да поемат своята отговорност, тъй като ние не можем да играем в този случай ролята на със Съзаконодател, благодаря ти. Следващия оратор. Благодаря. Вие казахте, че Дъблин или споразумението Дъблин е, могъл, е могло да бъде успешно, както и ам, предложението за вземането на отпечатъци, но тъй като Дъблин не функционира, Гърция и Италия отказват да а, поемат определени ангажименти. В рамките на Евродак се взимат пръстови отпечатъци. И искам да кажа нещо, или по-скоро искам вие да ми кажете нещо по темата за пръстовите отпечатъци, които могат да се вземат и принудително. Говори се за това, че взимането на пръстови отпечатъци може да стане ам, дори и лицето да не иска. Това може да доведе до правни проблеми, когато говорим за взимане на пръстови отпечатъци от бременни жени или от непълнолетни лица. Да речем, как ще постъпите, когато имате 5 годишно дете на среща си, което не е съгласно? Кои директиви, кои разпореди ще се прилагат? Програмите за преместване ам, и презаселване съществуват от години, но те не се прилагат. Тези системи не са нищо ново. И сега говорим 40 000 души или за 60 хиляди души, които по някакъв начин трябва да дойдат при нас в рамките на програмите за преместване или през заселване. Може ли да ми кажете по какъв начин искате да убедите държавите членки, възоснова на този доброволен принцип, да се придържат към а, принципа за субсидиарност? Да речем, както е случай в Гърция, когато има засилен натиск от миграционни потоци по техните острови, какви мерки искате да приложите тогава? Микрофонът е изключен. Sorry, my microphone wasn't working. I don't... Микрофонът нещо не работеше както трябва. Лора Ферейра има думата. Grazie Presidente. Ah, I punti deboli credo che siano... Благодаря. Очертахме е, слабостите, назовахме тези абсурдни е, данни. Но е, факт е, че е, стотици хора стигат до бреговете на Италия, за да търсят убежище. Липсват. Е, средства, не се изпълняват разпоредбите. Какво се очаква в такива случаи? Какво да направят държавите членки? Ако нито една държава членка не реагира, как ще се ам, прилага системата? Ще има ли автоматична система, която ще се задейства, а, свързана с политиката за преместването? На второ място, по какъв начин се изпълнява директивата в момента? Кое правно основание се прилага? Временната защита не се прилага винаги. А това е нещо, което е със задължителен характер. Как може да се преодолее този проблем? Gracias, сеньор президент. Тия замерам. Благодаря ви, господин председател. Съвсем набързо има 8 приоритети, но Първият приоритет, спасяването на животи, е единственият приоритет, свързан с член 73, параграф 8 и съответно ситуацията на неотложност. Като говорим за спасяване на животи е много ясна ролята на Евромед и също така на Маре, където има само 6 експерта от различните държави членки. На второ място тази сутрин Мишел Конингс заяви, Евроюст потвърждава, че в Европа влизат всъщност членове на ислямска държава. Те се представят за емигранти и така влизат в Европа. Цитирам председателката на мрежата Евроюз. Това е инфилтриране на мигрантите от ислямска държава. Обръща ли се внимание на това във вашата програма? Uh, Благодаря, госпожа Миер. Благодаря ви, господин председател. Е, цифрите са стряскащи. 37 000 незаконни мигранти пристигнаха в Европа само през последните няколко месеца, като използват пътя през Средиземноморието. Да, ние трябва да им помагаме. Чудесно е, че има спасени но трябва да спасяваме повече. Не може да оставяме тази работа на частните компании. Знаете, че Австрия преустанови обработката на документи на търсещи убежище и други държави започват да го правят. Да не говорим за австралийския модел и за него може би трябва да се е, позамислим. След това като говорим на мигрантите, няма ли всички те да отидат в Швеция, Германия? Това са техните предпочитания. Заповядайте, ще бъда много бърз, господин председател. Всъщност, първо ще започна отказаното от докладчика. Наистина е важно да знаем каква е позицията на заинтересованите групи. След това, вие споменахте 10 милиона за презаселване, 6 за преместване. Защо я има тази разлика? Защото ние третираме условията наравно. На трето място бенефициерите. Вие говорите за 5%, но кои са всъщност тези хора? Знаете ли го вие? Ако погледнем цифрите, виждаме какво прави Унгария. Унгария до сега е приела 55 000. Какво ще направи с тези хора? Ще ги премести ли? Защо имаме това различно третиране на държавите? No, but it's quality. That's what counts. Thank you, Става дума за качеството, то е най-важното. Ана Гомес. Talk about uh, disappointing the, being disappointed in the last council. Uh, Много беше разочароващ последния съвет наистина. Нямам предвид само резултатите, но самите разисквания дори позорни бяха. Искам да попитам какви са правните пътища? Ето, вие говорихте за другата страна на монетата, на борбата с контрабандистите, на мигранти. Но, разбира се, важно е да има и превенция. И на лице ли е тук политическата воля за това или има някакви проблеми от практическо естество? Напълно подкрепям заключенията на Татяна. Разбира се, че е много важно е, схемата да бъде задължителна, но аз ще попитам защо Европейската комисия не упражни натиск върху държавите членки, защо не ги попита за тези златни визи. Знаете, че нашите правителства най-безсрамно ги дават на богатите чужденци, като същевременно си затварят очите за бедните мигранти. Това е не само антиевропейско, то е нечовешко. Благодаря, госпожа Уинбърг. Благодаря ви. Обсъждаме програмите за преместване и различните механизми за това. Споменахте 40 хиляди преместване, 20 000 през заселване, но има още мнозина, които влизат в страните ни незаконно. Какво ще правим с тях? Не трябва ли да има някаква политика? Вземете собствената ми държава, Швеция. При нас идват непрекъснато хора откъде ли не, включително и Сирия – Струва ми се, че е необходимо да знаем кой влиза в държавата ни. Много от тях всъщност са джихадисти и по този начин те стигат до най-различни краища на Европа. Но аз не искам в моята страна да влизат убийци. След това за какво става дума, като говорим за третите страни? Да имаме дипломатически отношения, да пращаме мигрантите обратно в собствените им страни. Какво точно? Благодаря, госпожа Спинели е следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Трябва да кажа, че аз съм разочарована и от количествените, и от качествените показатели. Вземете Италия. 2009 до 2014 година в Италия пристигнаха 160 000 мигранти, 24 000 от тях, дори да бъдат преместени, виждате, че на фона на останалите това е нищо. Няма да се помогне нито на Гърция, нито на Италия, нито на Унгария. Аз съм съгласен с господин Депре. Какво ще направят членовете на съвета, ако държавите членки решат, че тези мерки няма да бъдат задължителни? А като говорим за качеството, напълно подкрепям предложението на Ска Келер да се въведе система. Като тази система се основава на самите предпочитания на мигрантите. Критерии като събиране на семейството, например. Само така ще избегнем вторичните движения. Като разбира се е хубаво да преразгледаме и дъблинската система. Благодаря ви, колеги. Наистина благодаря, че бяхте кратки. Илиана Йотова. Благодаря, господин председател. Аз всъщност ще си изкажа докладчик в сянка на доклада на госпожа Келер. По предложението на комисията за преместването на, хора, търсещи убежище от Гърция от Италия. Първо, колеги, ако искате да се съгласим, нека от тук нататък да не говорим за квоти, да говорим за разпределение, за преместване, за коефициент на разпределение. Струва ми се много некоректно да говорим за думичката квота, когато става дума за живи хора. При това жертви на конфликти и на войни. Съгласна съм с колегите, че предложението на комисията трябва да има задължителен характер. И аз ви моля, господин Рютен, не отстъпвайте пред съвета от този задължителен характер, защото когато нещата станат доброволни, практиката показва, че резултатите не са особено добри. Съгласна съм, че този коефициент на разпределение трябва да бъде а, по формулата, която вие предложихте, но струва си да се помисли за в бъдеще, когато ще представите и постоянния механизъм, дали големината на територията на дадена държава също не трябва да бъде взета под внимание, както и броя на вече приетите мигранти. Сега бих искала да ви попитам дали комисията борави с точна преценка с някои от понятията в тези предложения. Например, какво точно означава масов приток на мигранти, засилен миграционен натиск и внезапен приток? Нека да работим все пак с понятията, които са записани в член 78 от договора. Но тук също си заслужава да се помисли, тъй като масов приток за една Италия е едно, за една малка държава като България или Малта е нещо съвсем друго. Трудността идва най-вече и от това, че Европейската комисия все още не е предложила конкретен механизъм за преместването на търсещите убежище. Аз напълно споделям желанието на моите колеги да се питат хората, които ще бъдат премествани за техните роднини, близостта на езика, за това дали те имат някакви традиции да отидат в съответната държава, но веднага ви предупреждавам за огромния риск и за опасността за неравномерно разпределение. Уверявам ви, че има държави – членки на Европейския съюз, в които никой няма да иска да отиде, тъй като не отговаря на тези критерии, които вече сме изброили. И струва ми се, че този механизъм, който залагате, е доста дълъг и труден път. Дали няма да бъдат блокирани действията на комисията? И накрая само още един съществен въпрос – какво ще правим с... Има ли вашето предложение обратно действие? Тоест, ако хората, които вече са пренасочени в държави членки, искат обратно да се върнат след приключването на конфликтите и войните. А, казахте, че следващия механизъм ще бъде визовия. Може ли малко повече информация? Някой друг си служи с чукчето, май. Тук това е Бунт! Е, да, докладчиците в сянка получават известно време, малко повече, но все пак не прекалявайте. Благодаря ви, е, е, Илиана. Хелга има думата, Хелга Стивенс. Благодаря, господин председател. Аз а, е, само няколко кратки неща бих искала да кажа. Благодаря на докладчицата за много интересния доклад, но се питам също как да как да отчитаме предпочитания, предпочитанията на търсещите обещи? Как ще стане това на практика? Как ще се избегне, как ще се предотврати избора на някои търсещи обежище, просто защото страната им харесва? И наистина е, някои страни просто няма да бъдат избрани, няма да бъдат предпочетени. Това не е солидарност. Да, предпочитанията трябва да се вземат предвид, но на практика не знам как ще стане. Осъмнявам се, че ще успеем на практика. Ако ще се вземат предвид предпочитанията на бежанците, някак си се отклоняваме и от духа на Женевската конвенция, понеже съгласно същата, бягащите от война или, или изтезания, от заплаха за живота си, следва да бъдат защитени. Това е първата задача. Всичко останало е на второ място. Е, така че първоначалната идея тук малко се поизмества. Разбира се, не можем да, да я караме все така, както до сега, но вероятно трябва да се е, е, даде някаква наистина задължителна система на преместване. Това е единствения начин нещата да се разпределят равномерно. И имайки предвид броя на търсещите убежище вече в страната, приетите в миналото от страната, всичко това трябва да се, да се има предвид. И един въпрос във връзка с дъблинската система, по дъблинския регламент – Обикновено, когато търсещият обежище пристигне на нечия територия, е, той е поставен под наблюдение. Е, след това търсещият обежище може да се премести, да, да имаме вторично движение, но някакси трудно ще бъде това лице да бъде върнато обратно в Гърция, да кажем. Такова едно лице, отклонило се фактически от страната по първоначалното си пристигане, може ли да бъде разглеждано като преместено, така, по, по своя воля? Благодаря следващата изказваща се. Аз съм напълно съгласна с казаното докладчицата и я поздравявам за отличната работа. Но нещо, което беше изключително разочароващо е решеното от съвет. Имайки предвид мащабите на явлението, трябва да се направи далеч повече. Ако Европа не може да се справи с е, е, какво беше? 26 е, хиляди молби за убежище, които са получили миналата година. Може би трябва да, да, да си спомним, че само в Ливан Бежанците от Сирия са повече от 1 милион. Е, това ли е? И сега, Италия днес трябва да борави с повече от 70, близо 80% от е, молбите за обежище. Това ли е духът на 78 член от договора? Е, трябва просто да спазваме договорите. Ако не ги спазваме, значи ги нарушаваме. Да, е, комисията ще внесе своето предложение за постоянен механизъм. И е много важно наистина да се имат предвид предпочитанията на беженците, особено когато става въпрос за семейства, за, за местни общности, които да ги приемат. Е, не би било уместно е, някой, който бяга от затвор, да бъде хвърлян, така да се каже, обратно в затвор. Благодаря. И, и накрая, последните, които ще се изказват, не мога да ви дам повече от минута и половина. Накрая, господин Лебретон. Моля. Европейските държави членки проявяват чувствителност към трагедията на мигрантите, но е, са обезпокоени от масовия е, приток на иммигранти. Фронтекс е, има данни, според които поне 1 милион е, чакат в Сирия да е, прекосят Средиземно море. Е, при тази кризисна ситуация не може да се пренебрегва хуманитарния аспект, но би следвал да се има предвид и разобеждаващия характер на мерките, което означава да се преборим преди всичко с трафикантите, с контрабандистите, да се води просвета, да се, да се осведомяват бъдещите убежище за рисковете. Освен това с Турция трябва да се преговаря да възпрепятства плаването на подобни плавателни съдове към нашите води. Освен това, плавателните съдове трябва да бъдат разрушавани, извеждани от годност да бъдат използвани за подобни действия. Е, нали, да не говорим за по-радикални мерки по примера на Австралия. Не, не се изказвам в подкрепа на тези. Говорим сега за преместване на 40 000 души, които са пристигнали и след това по 20 000 годишно. Е, тези бройки са недостатъчни. Очевидно госпожа Келер е, заяви, че те не са реалистични като прогноза. Аз не искам да се изказвам против преместването на мигрантите, но във всеки случай заклеймявам практиката да се борави с погрешни цифри, за да се въвежда в заблуждение общественото мнение. Комисаря Авромополос тук а, говори, а, е, че Европа се нуждаела демографски от още 50 милиона души и иммиграцията би могла да попълни този демографски дефицит. А, а, добре, извиняйте. Как може да се разчита на такива данни? Е, ораторът прекъсна. Е, председателят прекъсна оратора. Госпожа Кораца Билт, Съвсем кратка ще бъда, господин председател. Е, присъединявам се към всички, според които е прискърбно, че държавите членки не можаха да приемат задължителен механизъм. Е, солидарността не може да се изразява само в регионален структурен фонд, обща селско политика и да спира до спасяването на човешки живот. Аз приветствам предложенията на комисията, но те не стигат. Тук става въпрос за 40 000 плюс още 20 000 души. Това просто не е достатъчно. Дошло е време в Европа за големите лидери, за държавниците, за министър-председателите и членовете на парламентите, които не се подчиняват на популистските настроения. От друга страна, имаме демографски дефицит. Нуждаем се от работна сила, от не само високо квалифицирани, а и ниско квалифицирани работници. Дошло е време да се появят в Европа политици, които да променят посланият, да сменят тона. Демонизирането на бегалци, на бежанци от въоръжен конфликт е, е достойно за съжаление. И най-сетне за непридружаваните непълнолетни. Знаете, има решение на Европейския съд. Парламентът категорично се изказа за инкорпорирането на тази съдебна практика в Дъблинския регламент. За съжаление и крайно неприемливо е, съветът не приема тази позиция. Знаете, е, е, едно непълнолетно, малолетно лице не може да бъде прехвърляно като топка от една държава в друга държава членката. Какво мисли комисията по този въпрос, питам? А, благодаря. Някои колеги в последствие, опитайки се да се възползват от моето невнимание, е, се е, записаха за изказване, но аз ще остана непреклонен. Моля ви, е, запазете изказванията си за следващата точка от дневния ред. Имаме още неколцина записали се за изказване, после всички ще си тръгнат. Нека сега да чуем генералната дирекция с отговорите преди всички да си тръгнали. Благодаря, господин председател. Аз някъде 20 на въпроса си записах. Ако ще тръгна да отговарям на всички от тях, няма да ни стигне времето до полунощ. Ще бъда съвсем телеграфен. Първо, необходимо е задължително. Предложение са задължителна сила. Инак няма да стане и според мен държавите членки вече го осъзнават. Все още се спори за коефициента за разпределение, за конкретните числа, но не и за обвързващото предложение, което задава системата, а именно начина и условията за взаимодействие между държавите членки, предпочитанията, предотвратяването на опасността от вторично движение, превентивният подход към вторичните движения е, е за предпочитане от репресивния. Е, и аз се надявам е, в съвета също да, да се придвижим напред в тази посока. И цяло съм съгласен всички от вас, които казаха, че предвидените бройки са твърде незначителни в сравнение с реалните мащаби на явлението, но същото време ви умолявам да имате предвид, че това е все пак първа година. От години не сме излизали с такова предложение и ако мога така да се изразя, ако ви позволите, аз се гордея, е, че съм служител на комисия, е, чийто председател и, и е, състав – са готови да, да се ангажират така решително с подобна задача. По конкретни въпроси, господин Депре, 75% казвате еритрейци и сирийци, да, да, да, да ви осведомя, 6000, 10 000 по а, а, АМИФ, но също така транспортирането на презаселените лица се включва в 10 000, а 6 000 не включват транспорт, т.е. транспортираните. Ако разгледаме общо въпросите за сигурността, е, за обществената сигурност, е, в решението тези съображения са включени. Фактически съображения от подобен порядък е, могат да бъдат основания за отказ на молбата и създаваме такава система за проверка на място, а и в контекста на преместването ще се включат служителите на, на Frontex, на Европол, така че да не се е, заплашва, да, да, да не възниква заплаха за сигурността. Ако вземем предпочитанията като главно условие, ще се върнем на схемата Еорема. Не, не можем да се върнем на, на този пилотен проект в Малта. Да, предпочитанията ще, вземен, ще бъдат вземани предвид доколкото и колкото се може повече е възможно. И накрая за непридържаваните непълнолетни. Те са обект на особено внимание е, в нашето предложение. Ние, ние полагаме всички усилия. Освен това се надявам през второто полугодие с помощта на Люксембургското председателство да е, стигнем до окончателно решение е, по този въпрос, вече в самия дъблински регламент. Сега, е, различните правни възможности. Преместването е само една от тях. Фактически ние предлагаме 20 000 възможности за прием. На второ място, в общия контекст на законната миграция, няма да се пуска във всички въпроси за, за синята карта, за студенти и научни работници, сезонни работници е, и всичко, което предстои в тази връзка през едната година. Е, това, което искам да кажа е, че Европа трябва да се превърне в образец на законна миграция. И дали ще говорим за канадската система, е, дали ще говорим за европейска система, това е, това е по, по-дълъг и в случая до някъде страничен въпрос. всички горещи точки ли е, засегнах? Не, не, само, само момент. Понеже имаше толкова много богати съдържателни... Да, момент, микрофона само. Е, нали, знаете, так, така между другото с, с такова богатство от изказвания по, по количество и по качество, е, е, рядко ние удостояваме само комисари и, и, и върховните сред тях с подобно внимание. Така, само за доуточнение, не отговорихте на въпроса ми за Унгария. Защо се споменава Унгария? Какво се прави за Унгария? Ако ми позволите разговаряли сме с Унгария в момента, в който е, когато излязохме с предложението, положението в Унгария беше друго. На второ място, ако погледнете числата, в Унгария има горе-долу 27 000 косовари, които се включват в общата бройка, които трябва да бъдат върнати. Ние обаче много внимателно следим положението в Унгария и проекто решението предвижда, вече е изрично, при възникването на подобна ситуация, другаде, да се вземат аналогични решения. Не, нали, не, аз не, аз не, не ви подлагам на, на прищевките на, на, на моите колеги, просто знаете. Е, е, много конкретни въпроси. Е, Корнелия също зададе конкретен въпрос. Е, Попитаха за пръстовичите отпечатъци. Има съмнение относно това дали са законосъобразни или не. В нашите насоки сме се опитали да опишем практиките в отделните държави членки. Практиката, която вие посочихте, е практика в една държава членка, която ние знаем. Коя е? Това е Швеция. Там е позволено в определени ситуации да се взимат пръстови отпечатъци. Това е заложено в тяхното законодателство. Пръстовите отпечатъци трябва да бъдат дадени, дали а, доброволно или не. Има различни процедури, които са описани в съответните насоки, които вече споменах. Не знам, удовлетворява ли ви отговора, но поне отговор получихте. Сесил, за, за, не, не, не за задаване на допълнителни въпроси, ако искате да уточните нещо. Сесил? Ако заповядайте да уточните. Да, понеже не чух отговор на въпроса си за връщането Питах дали комисията вече е взела някакви превентивни мерки да, да не се стигне до това някои държави членки да прибягват до връщане в нарушение на основни човешки права. Да, действа директивата за реадмисията, за връщането. Процедурите са ясни. И ние сме готови да започнем производство срещу която и да било държава членка за не спазване на общностното право. Благодаря ви много за информацията, която ни дадохте днес, за това, че внимателно ни слушахте, че отговорихте на, на нашите въпроси. Благодаря на колегите за това, че ми помогнаха да поместим в някакви разумни рамки един изключително сложен дебат по, по различни текстове. Нали, и се надявам да успеете е, в четвъртък е, при първия си опит така да подкарате, е, ако ми простите израза, държавите членки в правилната посока. Ние от своя страна ще бъдем особено активни. Е, няма да е, скръстим ръце и е, вашата проявение от вас интерес е, е, трябва да ви кажа, безценен. Сега, да продължим отново с Средиземноморието е, във връзка с стратегическия доклад на госпожа Мецола и господин Кенги с акцент върху една особено важна част от текста, към която проявяват интерес много колеги, а именно ролята на корабособствениците. Трябва да имаме да изслушаме изложение от генералния директор на Норвежката асоциация на корабособствениците. Тук са вече представителите, да. Търпеливо изчакват. 10-минутно изложение ще чуем първо Сен Хенриксън от норвежките, а обратно Патрик, генерален секретар на Асоциацията на Европейската общност на корабособствениците. Заповядайте. Давам ви думата веднага. И след като ви изслушаме и двамата, ще ни дадете възможност да зададем въпросите си. Благодаря, господин председател. Делим си микрофона. Но така или иначе, аз представлявам Сдружението на корабособствениците в Норвегия. Всъщност, имайте предвид, че в нашата организация има и норвежци и членове на други европейски страни, докато колегата Стургла Хендриксен отговаря за норвежкия клон. Ние ще споделим своите практически наблюдения, свързани с собствената ни роля. Сигурно си, си задавате въпроса защо сме тук, защо корабособствениците трябва да говорят за спасяването на мигрантите. Кризата в Средиземноморието ескалира, както знаете, 2014 година и всъщност 200 търговски кораба участваха в операции за спасяване на мигранти. Предоставянето на помощ по море, както знаете, е морален дълг за моряците, част от морското право, е, нещо, което е залегнало и в много европейски конвенции – Разбира се, традицията никога не е почивала на спасяването на толкова много мигранти, но сега виждаме, че миграционният поток към Европа драматично е нараснал. Това стана най-вече 2013-14 година. Всъщност, е, вие може да видите цифрите за 2014 година. Те ни бяха предоставени от италианската крайбрежна охрана. Маре Ностром по това време се изпълняваше около 50% от хората бяха спасени благодарение на операцията, но въпреки това, както виждате, около 25% бяха спасени именно от търговските кораби. Ако погледнете този диапозитив, виждате какво се случва тази година до 10 юни. Около 33% са спасени, като нашите сходни организации вече започват да се тревожат, обясняват, че всъщност това не може да продължава. Държавите членки решиха да отроят бюджета за три и е хубаво, че разшириха и района, в който се изпълнява. Но този нов тритон е, започна да се изпълнява едва в края на май. Да се надяваме, че така ще се намали необходимостта от използването на търговските кораби. Е, виждате, че 883 кораба е трябвало да сменят своя курс, за да спасят мигрантите. Виждате и броя спасени. Сега ще дам думата на колегата Стурла, който ще се спре на практическите проблеми. Отново ще си сменим местата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че ни поканихте да представим нашето становище, становище по тази сериозна тема, свързана с хуманитарната ситуация с мигрантите. Инициативата е, е много важна и искам да поздравя Европейския съюз за това, е, че вложи своите ресурси в спасителни операции през последните месеци. Норвегия е взе участие и в мисията Тритон с свои е, кораби. Ще ви дам информация за нашите операции. Наши кораби ам, оперираха по бреговете на Либия. Е, Участвахме 16 операции и сме е, спасили хиляди хора. Представям ви сега кратко видео. This is what it looks like on a sunny day when everybody are Ето така изглеждат нещата, когато ам, нашата спасителна операция се увенчае с успех. Не говорим за големия брой мигранти, които са спасени от търговски кораби. Най-важното послание е свързано с това, че тези ситуации ам, се свежда до там, че говорим за хора в беда, на които трябва да се помогне. Говорим за дете от Сирия, за бремена жена от Сомалия, които са спасени. Нашата асоциация продължава да участва в спасителните организации. Ние представляваме ни от най- големите флоти в света, 1800 плавателни средства ам, са включени в нашата асоциация и оперираме между Либия, Тунис, Малта. Плавателните средства ем, участват в спасителните операции. Нашите кораби са спасили 5000 души в Средиземно море. Повече 40 хиляди мигранти са били спасени от нашите кораби. Като това е един от всеки пет има души спасени в Средиземноморието. През 2015 тези нива се запазват. Броя на мигрантите се увеличава стремглаво. Нека да заявим ясно, че ние ще продължим да правим каквото можем, за да допринасяме за успешното изпълнение на спасителните операции. Това, което правим, е наша правна отговорност и е заложено в, нашата, в нашите традиции като мореплаватели. Но и националните правителства и международната общност също трябва да поемат своите ангажименти. Европейския съюз едва ли не е обърнал гръб на Италия и на търговските кораби, които се опитват да помогнат на хората в нужда. Говорим тук за проявен професионализъм и ефикасност от страна и на ам, италианският флот. But merchant ships cannot and should not Търговските кораби обаче не могат да се считат като постоянна част от средствата за провеждането на спасителните операции. Причината е, че ам, екипажа на търговските кораби не е обучен да ам, действа в такива ситуации, да участва в такива операции. Защото при ем, такива спасителни операции понякога екипаж на търговските кораби са изложени на риск и опасност. Освен това, не може да се очаква от е, екипаж на търговски кораб да разполага с съответните компетенции и способности да ем, се грижи за мигрантите, да оказва здравна или друга помощ. Трябва да има начин тези хора да бъдат свалени на сушата. Да не говорим, че тези операции представляват заплаха от здравна или друга гледна точка за нашите екипажи. Понякога екипажите стават свидетели на много травматизиращи гледки по време на спасителните операции. Да не говорим, че понякога малки е, търговски кораби трябва да поемат на борда си по 300-400-500 души като сред тези хора има такива, които имат нужда от лекарска помощ, някои от тези хора изчезват в морето, някои от тях са заразени с болести и така нататък. Виждате пред какви предизвикателства са изправени нашите моряци. Става въпрос за това, че а, те работят 24 часа в денонощието. Ам, трябва да се изготвят практически насоки как тези ам, екипажи на търговските кораби да действат по време на спасителните операции. Тези насоки вече ам, са налични на, на борда на всеки а, кораб и а, се оказва и психологическа помощ на членовете на екипажите, когато се завърнат вкъщи и не могат да се справят с, а, трав... с а, травматизиращ... трав... травматизиралите ги е, изживявания. Необходимо е да има последователна политика, която да се води от цялата международна общност. Нашата асоциация може да принесе със своя опит, но много пъти сме се опитали да засилим осведомеността не само в Норвегия, но и в други части на Европа и света. Ние можем да допринесем с нашия опит към създаването на а, нови насоки от ваша страна. Говорим тук за хора, а, а, които идват а, в Европейския съюз, които а, страдат а, от а, болести, а, изложени са на много рискове а, по пътя си към Европа. Международната общност трябва да се мобилизира и а, да противодейства на контрабандистите, които а, излагат живота на мигрантите на риск, само и сам да се благодетелстват за тяхна сметка. Международната общност трябва да гарантира достатъчен капацитет за провеждане за спасителни операции по море. Европейските страни трябва да са подготвени да увеличат капацитета си и да се да са готови да увеличат броя на плавателните средства, защото миграционните потоци се увеличават. Освен това, европейските страни трябва да проявяват по-голяма гъвкавост и да насочват ресурсите там, където ам, миграционните потоци са най-интензивни. Искам а, да насоча вниманието ви на, на миграционните потоци, които са справени към Гърция, а, от Турция към Гърция където натискът се засилва, както и проблемите свързани с него. Трябва да се вземе предвид и това, че хората, които са качени на търговските кораби, трябва да бъдат свалени на сушата. Това е нещо, проблем, който трябва да бъде разрешен. Международната общност трябва да действа решително и координирано. Необходимо е да има инициатива, която а, да бъде подета и от вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви. Искам да ви благодаря за това, че бяхте тук сред нас и за това, че участвате в дискусията на доклада на госпожа Келър. Вие сте поставени в една наистина доста трудна ситуация. Всички от нас следят отблизо ситуацията в Средиземно море. И ние знаем, че много от вашите членове а, участват активно в спасяването на, човеш, на човешки а, животи. Ние оценяваме това, особено с, а, като имаме предвид, че а, в рамките на Маре Ностром вашите кораби са спасили много хора. А, предполагам, че ще има много въпроси, които ще ви бъдат зададени. Първо ще дам думата на двамата докладчици. А, може би е добре да се спрем на това какви са опасностите за самите екипажи и така нататък. Не искам да говоря за работния документ, за солидарност, солидарността и а, правните аспекти. Това е а, следващата тема. Ами, ние говорим а, за темата за миграцията като цяло. Вие бяхте а, а, представлявана преди това. Да, но все пак не съм говорила днес и искам да кажа няколко думи за това. Искам да благодаря на господин Хендриксън и господин Ферховен за това, че направиха своите представяния. По, при изготвянето на доклада стана ясно, а, че ролята на търговските кораби м, често остава а, незабелязана. А, вие играете много важна роля, една много достойна роля. А, има много държави членки, които не дават а, своя принос. В същото време а, Говорим за това какво трябва да се направи, за да се изпълняват ефективно мерките свързани с солидарността и да се гарантира безопасен достъп за хората, които имат нужда от защита. Ние трябва да намалим а, трагедиите в Средиземно море и да намерим начини, които а, ще дадат възможност на хората да имат и друг избор, освен този да се качат в лодките и да изложат живота си на риск. Трябва да има превентивни мерки, които да не допускат това хората да са принудени да се обръщат към контрабандисти. Трябва да видим а, какви инструменти са на, има на разположение, да речем визите с цел образование, визите с цел ам, професионално образование и така нататък. Освен това, трябва да видим а, и друг инструмент за временната защита, а, който никога не е използван, но може да, да се стигне до ситуация, в която да се използва точно този механизъм, когато има масов а, наплив на мигранти. Еязо не беше спомената днес, доколкото аз разбрах, но а, ролята му е много важна, трябва да бъде подсилена и а, да се а, изпълнява на практика ефективно законодателството за даването на обежище. Благодаря ви. Нека да се придържаме към темата за корабоплаването. Могат ли нашите гости да вземат отношение по зададените въпроси? Няма нужда отговаряте на всеки по един. Може да се спрете само на ключовите елементи. Сесил е следващият оратор. Тя също е съдокладчик. Е, благодаря ви, господин председател. Искам най-сърдечно да благодаря на нашите оратори, господин Хенриксен и господин Ферхофен. Е, те наистина помагат на нашата дискусия, както и на намирането на практическо решение на проблема, пред който сме изправени. Помощта им е изключително важна. Какво всъщност може да е по-важно от това да спасиш един човешки живот в морето? Но не бива да забравяме, че все пак е, операциите по издирване и спасяване не могат да се оставят е, на частните компании. Държавите членки са тези, които трябва да ги организират. Затова и ми се струва, че е много важно, и това ще отразим и в доклада, да се обучат самите корабособственици, защото наистина говорим за опасни дейности, а на практика липсва експертност, липсва информация, опасностите са много. Важна е и координацията между европейските операции и сдруженията на търговските корабособственици. Това според мен ще бъде все по-важно и в бъдеще. И накрая в заключение – Струва ми се, че е важно по принцип да се намали броя на хората, които разчитат на тези незаконни канали. Благодаря ви, Сесил. Сесилия Викстрем. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че сред нас са представителите на Асоциацията на корабособствениците. Много е важна вашата задача, защото знаем, че търговските кораби, които помагат на мигрантите, не са обучени да го правят – освен това, преживяванията са травмиращи, но това, което вие правите, трябва да е пример за правителствата на държавите членки, които отказват да изпълнят своята отговорност, да осигурят кораби, човешки ресурси и да отворят границите си, за да може тези хора, които имат нужда от това, да бъдат презаселени, да получат международна закрила – много неща могат да се кажат, но от името на много от колегите, някои от които си тръгнаха вече, искам да ви убедя, че ние наистина много уважаваме вашите усилия в Средиземноморието. И накрая, смешното е, че Норвегия дори не е държава членка на ЕС, но нека ви напомня, някога в миналото ние бяхме и една държава, понякога ми се иска това минало да се върне. Но както и да е, благодаря ви да се надяваме, че добрата воля в крайна сметка ще наделее и ще ни служи за пример. Thank you, Cecilia. That was a long, long time ago. Благодаря. Сесилия, всъщност вие говорите за едно отдавна отминало време, времето на викингите, но както и да е. И сега госпожа Венберг. Благодаря ви. Искам да благодаря на господин Хендриксен. Много беше интересно неговото представене. си мисля за екипажите на тези търговски кораби и това, което описахте, наистина е много важно да видим какво може да се направи, как тези хора могат да се справят с болни хора, с хора, които умират по море, всъщност какво е тяхното обучение – Ясно е, че миграционните потоци през последните години се увеличиха неимоверно и е, ние разчитаме на операциите по издирване и спасяване, но какво правим? Увеличаваме ли инвестициите, за да се справим с тези потоци? Европейският съюз, според мен, трябва да си изпълни ангажиментите – Имам още един въпрос. Всъщност, когато дойде сезона, тъй да се каже, извинете ме за израза, е ясно, че се увеличава миграцията. Говорихме за Обединените нации и за контрабандистите, които използват корабите. Благодаря ви. Благодаря и сега наистина ще ви бъдем благодарни, ако ограничавате изказванията си. Корнелия. Е, е нам съвсем накратко от името на нашата политическа група на левите да ви благодаря. Моля да предадете тези благодарности и на вашите колеги. Вие сте напреднали много във вашата работа, много повече от тези безплодни дебати, които се водят тук. Дебати, които са довели до малко резултати Вашата асоциация обхваща търговски кораби. Тези кораби са предназначени за осъществяване на търговия, а не за нещо друго. Има ли а, някакви ам, финансови обещетения или някакви компенсации, които се предвижат за вас? Много проблеми могат да бъдат разрешени, ако и се използват законосъобразните ам, възможности а, за мигриране, за да могат тези хора съвсем легално да ам, а, идват в Европейския съюз. Господин Джурек. Е, Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на нашите гости. Това, което ми стана интересно е казаното от тях, че моряците понякога трябва да се защитават от агресията срещу тях. Всъщност ние много рядко чуваме такива подробности. Може би е хубаво да ни разкажете малко повече. Благодаря, че бяхте толкова кратък. Ана Гомес, благодаря ви. Благодаря, че представихте фактите, които доказват, че наистина Европейският съюз трябва да направи много повече в опита си да спаси човешкия живот. Но искам да ви попитам – какво мислите за мисията на ОПСО? Европейският съюз има такава мисия срещу пиратството. Но защо мисията на ОПСО не се използва на първо място за спасяването на човешкия живот и борбата с контрабандистите? Мисля, че това беше една пропусната възможност. Нещо, което е много тъжно. Тъй като първото задължение е спасяването на човешкия живот. А що се отнася до решението на съвета, там е записано, че разбира се, ако се наложи, мисията ще спасява човешки живот, защото такива са морските закони но все пак тук имаме пропусната възможност, защото на място има военни кораби на Европейския съюз. Не трябва ли те да спасяват хората? Благодаря. И аз имам въпрос, който отдавна съм искал да задам. Разговарях с представители на Frontex и след Маре Нострум ме интересуваше каква е правната рамка при частните кораби. Вие получавате сигнал, че някакъв плавателен съд е в опасност, но разбрах, че понякога тези сигнали се изключват. Бихте ли описали всъщност дали има натиск върху корабите да се изключват тези сигнали? Разбирам, че е трудно да се даде количествено изражение, но ето това пак показва натиска върху вашите екипажи. И накрая госпожа Мер. Dank u, voorzitter, en dank ook aan de gasten voor... Благодаря ви, благодаря и на нашите гости. Имам няколко конкретни въпроса. Как всъщност се подготвя екипажа за такива операции по издирване и спасяване? Какви съвети им давате? Някои неща вече се казаха, но искам да чуя по-големи подробности. На второ място, корабособствениците как опазват а, своите екипажи от опасностите в морето, включително и терористите. На трето място тук опираме и до разходи, гориво, товари, които не можете да доставите на време заради промяната на курса, как ги покривате? И последния въпрос, благодаря Клод. Всъщност, нека говоря на своя език. Благодаря. Искам да благодаря и на нашите гости. Трябва да кажа, че изпитвам огромно уважение към техните усилия. защото в момента популизмът в Европа се шири все повече и повече, а ние трябва да покажем на практика солидарността. След това аз си мисля и за това видео, което ни показахте, и за трагичните събития В заключенията на съвета се казва, че Frontex трябва да помага на държавите членки да се справят с миграционните потоци. Frontex трябва да се доразвие, но какво ще стане с бюджета за операциите за издирване и спасяване в Средиземноморието? Има и още нещо – ние изхождаме от презумцията, че някои страни са безопасни, а други не, но това не е правилния подход. Би трябвало всеки случай да се оценява по-отделно, да се разговаря с всеки по-отделно. Благодаря и сега се обръщам към господата Ферхуфен и Хенриксен. Нямаме много време, бъдете кратки. Okay, uh, thanks a lot. I'll take uh, some of them and then... Uh... Благодаря. Ще отговоря на някои от въпросите и след това Патрик ще ме допълни. За обучението на екипажите трябва да кажа, че спедиторските компании го правят. Ние сме много добре подготвени за това. Освен това имаме и своите правила за действие в подобни ситуации. Трябва да кажа, че те са съвсем практични. Казва се какво да е облеглото, какво е предпазното облекло, какво се прави на борда на кораба. Всъщност някои от тези търговски кораби се превръщат в плаващи бежански лагери. Необходимо е мъжете да се отделят от жените, да се гарантира, че има достатъчно вода, добри санитарни условия. За всичко това ние си имаме насоки. Работим и заедно с психиатри, които са специалисти по въпросите на травмите, тъй като понякога ние пристигаме твърде късно и вече нищо не може да се направи. Знаем, че това е трудно за преживяване. Дали всичко това, което я изброих е достатъчно, Не знам, така или иначе е много добре да има повече усилия на Европейския съюз, защото е, въпреки увеличаването на усилията, виждаме, че броя хора спасени от търговски кораби си остава един и съща. Ние очаквахме да има рязък спад. Сега вече наближава разгара на сезоната, и да се каже, и до сега имаме увеличение от над 80%. След това дали получаваме някакви компенсации при тези спасявания? Не. Ние не ги искаме. Ние не търсим възстановяване на средствата. Според нас това е морално задължение, както и правно задължение – не бихме искали също така да се превръщаме в част от постоянния механизъм за спасяване. Би трябвало той да може да се финансира по друг начин. Иначе наистина е имало опасни ситуации. Понякога сме били заплашвани по дулото на оръжието да върнем мигрантите на контрабандистските лодки. Това е всичко. Съдокладчика каза нещо много важно за това, че трябва да се търсят начини да се подобри сътрудничеството и процедурите за сваляне на мигрантите на сушата. Ние търсим, търсим начини да си сътрудничим в рамките на а, операцията Тритон. Имаше сравнение с пиратството, но тук а, става въпрос за две различни ситуации. А, ние не сме убедени, че това, което се прилага в Сомалия, ще, ще има добри резултати а, при нас а напротив, повече човешки животи могат да бъдат изложени на риск. Относно компенсациите, разбира се, разполагаме с данни, но искаме да подчертаем, че ние не правим това заради компенсациите. Говорим за това, че корабът може да участва в една операция за кратък период от време или за по-дълъг период от време и така да се отклони от същинската си дейност. Ако има някакви ам, практики, които не са в съответствие с закона, те трябва да бъдат докладвани. Има много трафик на на плавателни средства и ам, в посока Суетския канал. Трябва да помислим дали не можем да се обединим с друго професионални организации, да сътрудничим а, с тях. Благодаря ви. Благодаря ви. Ние оценяваме вашият професионален подход и оценяваме това, че бяхте тук сред нас, за да отговорите на нашите въпроси. Заседанието беше излъчвано в интернет, така че вашите изказвания бяха чути от широката общественост. Благодаря ви много и така това е края на днешното ни заседание. По точка разни има ли какво да кажете? Не, на 15 и 16 юли ще бъдат проведени следващите ни заседания. Благодаря ви.